zambia. Uh, we have a number of authors of the resolution so i will now um, give the floor for one and a half minutes to mr sebastia. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Мисля, че трябва да се поздравим, защото имаше голяма подкрепа за тази инициатива. Правата на човека в Гамбия страдат. Знаем, че опозицията и множество от гражданите са подложени на преследване, арести, измъчвания, страдат ЛГБТИ. Ето защо нашия парламент трябва да заеме ясна позиция и да заклейми тези практики. Много е важно в нашата декларация да споменем, делегацията на Европейския съюз в Гамбия, както и е, Западноафриканския съюз ЕКОВАС. Много е важно всички те да се застъпват за правата на човека. Не по-малко важно е да поискаме замразяването на всякаква европейска помощ, защото гамбийският президент всъщност прекрачи всички граници. Не може да страда народа на Гамбия обаче заради поведението на своите ръководители. Европейския съюз е изплатил огромни средства от 2015 година до сега. Междувременно хората страдат. Едва ли е необходимо да изброяваме всички факти. Просто трябва да предприемем действие. Grazie, Presidente. Господин Корал за една минута. Благодаря, госпожо председател. В Гамбия има брутална диктатура, която блокира демокрацията и свободата. Беше извършен преди години военен преврат, шири се непотизма и корупцията в страната. Има нападения срещу правозащитници, срещу онези, които защитават правата на хомосексуалистите. Също има изчезнали или изтезавани журналисти. Ние настояваме за освобождаването на всички, които са незаконно задържано и да се спазва конвенцията на ООН която все още не е ратифицирана от страната. Особено внимание да се обърне на правата на ЛГБТИ. Извинете, говорите много бързо, за това ви моля по-бавно. De kust kent ook een grimmig gezicht dat de toerist zelden ziet. Onder de ergste dictator waar u nog... Благодаря ви. Гамбия има друго лице, не е лицето, което се вижда от европейските туристи. Това е и ясно. Същевременно политиката в Гамбия се води от тайните служби, които всяват ужас сред населението. Опозицията е подложена на преследване – има и много граждани на Гамбия, които просто напускат страната си. Знаете, че миналата година имаше и насилие. Това е много притеснително. Необходимо е Европейския съюз да си даде сметка, че Гамбия заслужава много повече от това, заслужава свободни избори и трябва да се помогне. Господин Панцери, имате думата. В Гамбия цари климат, цари терор и голяма част от населението на страната се опитва да се изсели и да избяга. Това е може би страната, с най-голям дял от население, което иска да се засели в Европа. Членовете на гражданското общество се преследват за възгледите си. Е, арестуват се журналисти, преследват се правозащитници, които биват изтезавани по време на задържането си. Така че всяка подкрепа за Гамбия трябва да бъде под условие, че се спазват човешките права. също но трябва да се променят, да се промени начина а, по който ам, властите третират а, общността ЛГБТ и госпожа Рода. Благодаря. Гамбия е една от най-малките и най-бедни страни в Африка. Бедността се шири най-вече в селските райони. Жените, както винаги, страдат най-много, защото 40% от производството в селското стопанство се извършва от жените. Въпреки това, те не притежават земята и не могат да участват в вземането на решенията. Да не говорим за природните бедствия, от които страда економиката на местно ниво. Европейския съюз помогна с 14 милиона през 2014 година. Но трябва да се мисли и за плащането на дълга. Ние настояваме гамбийското правителство да сложи край на репресиите, да зачита правата на човека, а Европейския съюз също трябва да допринесе, така че населението и най-вече жените да не страдат от хронична бедност. Благодаря, господин Здеховски. Председайци, благодаря, госпожа председател. Гамбия не е единствената западноафриканска държава, в която сигурността и стабилността са ам, проблем. Бяха потъпкани основните човешки права, свободата на религиите, особено правата на местните християнски общности. Има също случаи на малтретиране. Не можем да говорим за свобода на словото или свобода на сдружаването. Ето защо аз изцяло подкрепям действията на Европейския съюз, насочени към намаляване на финансовата подкрепа за Гамбия и да се постави под натиск правителството на Гамбия, за да се преодолее сегашното трагично положение. Трябва да се следи внимателно спазването на правата на човека в тази страна, както и да има диалог с опозицията. Правата на човека непрекъснато се потъпват, необходимо е да предприемем специфични стъпки и да се замрази финансовата ни помощ. Благодаря госпожа Ватманс за една минута. Аз смят, смятам, че много колеги казаха вече какво се случва в Гамбия. Президента се опитва да привлича туристи, но обръща гръб на собствените си граждани. Младите гамбийци нямат никакво бъдеще и се опитват да изградат живота си извън страната. Не, не отдавна по време на демонстрации, мирни демонстрации бяха а, извършени репресии срещу тях. Така че няма свобода на словото, няма свобода на на дружението в страната. Властите създават условия, в които е, цари репресия. Трябва да, трябва да трябва Гамбия да тръгне по демократичен път. Наистина страната е красива, тя, е, тя привлича туристи, но самата страна е ад за своите граждани, така че ние искаме нещата да се променят колкото се може по-бързо. Господин Вента, благодаря, госпожо председател. Гамби е една от 15-те най-бедни страни на планетата. Тя зависи от международната помощ, от европейската помощ, но заради незачитането на правата на човека имаше драстично урязване на европейската помощ. Една четвърт от населението сега е заплашено от глад в резултат на това – през декември тази година настоящият президент ще се опита отново да спечели изборите. Знаем, че много от журналистите, които го критикуват, биват изтезавани и арестувани. Правозащитниците също. Станахме свидетели на трагични събития по време на мирните демонстрации в Серекунда – Гамбия има нужда от независими избори. Господин Мартин, доста гамбийци живеят в моя избирателен район. Те са напуснали страната си поради ужасаващия режим, който управлява там. Има повече мигранти на глава от населението от Гамбия в сравнение с всички останали държави, включително Сирия но ние не го забелязваме, защото Самбия, Гамбия е малка държава, но в съответствие с броя на населението, броя на емигрантите е огромен. Приветствам факта, че сме стопирали предоставянето на финансова помощ за 2014 година. Необходими са консултации по член 94 от споразумението от Котоно. Онези активисти, които са арестувани, да защото са демонстрирали мирно, трябва да бъдат освободени, трябва да се сложи край на изтезанията. Е, иначе Европейският съюз трябва да преустанови изцяло отношенията си в тази страна. Това е брутален режим, затова отношението към него трябва да е брутално. Благодаря, госпожа Басера. Благодаря, госпожо председател, госпожо Могерини. Искам да благодаря на колегите за тази толкова изчерпателна резолюция. Въпреки това трудно мога да повярвам, че диктатор, който 20 години управлява, заплашва с отрязване на главите на хомосексуалните, смята, че спин се лекува с билки и така нататък, може да изпълни което и да било от нашите изисквания. Би трябвало обаче Европейския съюз наистина да помогне на това страдащо население. Гамби е една от 15-те най-бедни страни. Измъчвания, произволни арести, мъртви опозиционни лидери. Всичко това се случва в една от страните с водещ сексуален туризъм. Но Гамбия има силно гражданско общество и мисля, че при бъдещите президентски избори гамбийците ще излязат на улицата. Ние трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, като Европейски инструмент за демокрация и права на човека, да настояваме и за наблюдателска мисия на изборите от нашия парламент. Благодаря, госпожа Гил, една минута. Аз също съм много разтревожен от положението в Гамбия. Миналата, миналият месец мирни демонстранти бяха арестувани, изтезавани и един от, опоз... от опозиционните лидери почина в затвора. Чув Правозащитниците са преследвани, същото въжи и за журналисти и за адвокати. Смятам, че Европейският съюз е, е взел правилното решение, като е блокирал а, помощ, голяма част от помощта за Гамбия, а, която е приела и законодателство а, срещу а, хомосексуалността. Мисля, че ние трябва да, да продължиме да помагаме на онези, е, които е, продължават да се опълчват срещу диктаторския режим и с, с, с е, всичките, с представителите на африканските организации. Но смятате ли, че следващите избори наистина ще, ще бъдат честни и справедливи? Сега давам думата на господин Полчак в процедурата за спонтанни изказвания paní předsedající já se. Благодаря, господин председател. Съгласна съм, съгласен съм с, каз, с казаното от преждеговорящата. Трябва да подкрепиме Африканския съюз и лидерите на опозиционните партии в Гамбия ограниченията и намаляването на, на помощта от 33 милиона през 2015 и 2016 е правилно решение. Въпреки всичко Европейския съюз продължава да бъде най-големия донор на страната. А, с и 3 милиона са доста голяма сума предвид е, БВП на страната, но аз не смятам, че ние трябва да подкрепяме правителството, а у, у, у, групи от населението и гражданското общество. След. Госпожа Каенге, за една минута. Благодаря, госпожа председател. След смъртта на Сола Санде ние не можем да толерираме арогантността на силите за сигурност в Гамбия, които систематично упражняват репресии върху всеки, който има по-различно мнение в страната. Има широко разпространение на е, езика на омразата, има много изчезнали е, лица има произволни арести. Това е страна, която не спазва правата на човека. Има също насилие срещу представителите на ЛГБТИ. В съответствие с споразумението от Котону ние трябва да разговаряме с правителството на Гамбия и да предприемеме действия като замразяване на нехуманитарната помощ, за да имаме целенасочени санкции, за да не бъдат наказвани невинни хора чрез санкциите. Благодаря, господин Мораес. Благодаря ви, госпожо председател. Непрекъснатото потъпкване на правата на човека в Гамбия е неоспорим факт. Знаем какво се случи на 14 април близо до столицата Банджул. Имаше мирни протести, но лидера на опозицията Соло Сандент почина в ареста. Много скоро след това имаше ново насилие. Това е реалността в Гамбия, която е една от 15-те най-бедни страни на света. Населението е подложено на недохранване и несигурност. От 1994 година до сега следват поредица от прояви на насилие и погазване на правата на човека. Ние трябва да сложим край. Благодаря ви, господин Касталдов. Благодаря, госпожо председател. Гамбия е една от най-бедните страни в Африка и в целия свят. Повече от една трета от населението живее с по-малко от долари 25 цента на ден. Свободата на словото и на е, печата се потъпва от Ая Джаме, който е, взе властта преди 20 е, години и и който налага ам, лекарства с а, треви за заболелите от а, спин, а, като това е единственото лекарство, което се, се продава в а, Гамбия. А, същевременно групата ЛГБТИ е, о, е обект на репресии вследствие на приятите закони. През 2016 година всички мирни демонстрации е, завършиха с, с репресия. Трябва да трябва да се предприемат санкции срещу семейството на диктатора и неговите приближени. И сега последният, господин Дурнано. Европейският съюз не може да толерира това, че е, има такива крути мерки срещу гражданите и преследванията и изтезанията. Президента на Гамбия нарушава конституцията, наслагайки исла... ислямската религия като държавна религия. Ние трябва да настояваме да се спазват демократичните принципи в тази страна, която е с население 2 от 2 милиона души. Разбира се, трябва да държим сметка за хуманитарната ситуация в тази страна, да подкрепим хората, но в никой случай да ни подкрепяме диктатора. Благодаря. Давам сега думата на комисаря Юрова за отговор. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, вярно е, че правата на човека в Гамбия не се спазват и това е много обезпокоително. Правата на свободно изразяване, правата на ЛГБТИ се потъпкват, хората, които се опитват да ги упражняват, биват арестувани и измъчвани. Ние се опитваме да разговаряме с е, гамбийските си колеги. Тази точка винаги се разглежда като точка 8 от политическия диалог. На 26 април в Банджул се проведе поредния политически диалог – Разговаряхме и с министъра на външните работи на Гамбия. Той беше в Брюксел, но за жалост това, което се случи на 14 и 16 април с насилието, упражнено срещу мирните демонстранти, много ни разочарова. Хората бяха бити, един от тях загина в затвора, 76 от представителите на Обединената демократична партия в Гамбия изчакват повдигането на обвинения срещу тях в затвора. Всичко това се случва като част от кампанията, която ще доведе до президентските избори през декември 2016 година. Европейския съюз излезе с изявление по този въпрос. Ние обявихме, че сме разтревожени от тези практики. Освен това, САЩ, Обединените нации и Обединеното кралство ни подкрепиха с сходни изявления. Такива изявления бяха направени и от ЕКОВАС и от Комисията по правата на човека на ЕКОН. Всъщност има и съвместна мисия на върховно ниво. Тя посети Гамбия мината седмица, като отново беше изразено желанието и волята ни да се борим за права на човека в Гамбия и разследване на смъртта на лидера на опозицията. На последната среща в Банджу на 26 април отново говорихме за точка 8, говорихме за насилието упражнено срещу опозицията. Гамбийското правителство обеща разследване, както и представяне на резултатите на ЕС. Ние продължаваме внимателно да следим това, което се случва там, и също така насърчаваме правителството на Гамбия да изпълни своите обещания. Според нас е важно диалогът с гамбийските органи да продължи. Това е най-добрата платформа, за да се разсеят опасенията ни. Най-добрият начин да се работи в името на правата на човека. Европейският съюз ще продължи да подкрепя гамбийския народ – да защитава неговите права. Ние искаме да има добро и обхватно развитие въз основа на споразумението от Котуно. Благодаря ви, госпожо комисар. Получили сме